Chers collègues, je vous propose de prendre place. Колеги, предлагам ви да започнем нашата работа. Надявам се вече да започнем без отлагане. Първо искам да приветствам представителите на полското председателство. И ви предлагам незабавно да пристъпим към точка 5 от дневния ред. Извинете, от точка 4 или поправя се председателката. А именно да започнем дискусиите с настоящото полско председателство. След което ще продължим с другите вече по-наши по неща, наши теми, така да кажем. Първо искам да приветствам представителите на полското председателство и тук сме предвидели дискусия и се обръщам към вас. Искате ли да имаме двете презентации една след друга и след това да, да водим дискусията или пък първо едната презентация, после дискусия и после пак? Добре, в такъв случай Йоланта Федак ще вземе първа думата, министър на труда и социалната политика. Вече сме се виждали, беше ми приятно да ви се запозная с вас и радвам се да я видя отново тук. За съжаление днес ще трябва много набързо да представите приоритетите на полското председателство. Имате думата, госпожо. Pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie, ponad... Добър ден, дами и господа депутати. Преди над 30 години Полша живееше в една дълбока криза. Тогава се роди движението Солидарност. И се надявахме да нещата да станат по-добри. Но дори в най-смелите си мечти не бих си посмяла да помещая, че Полша днес ще бъде председател на Европейския съюз. Обръщам се към тази епоха, защото днес смятам, че имаме нужда от една по-солидарна Европа една Европа, която е солидарна с бедните, с изключените, е една Европа с повече солидарност между поколенията. И в това отношение полското председателство иска да представи своите приоритети. Приоритети, които засягат най-вече, на първо място, солидарността между поколенията. Тоест, демографския баланс. Втория ни приоритет е една активна Европа. Европа на работещите. И трето, гражданското партньорство. Тоест, централното управление, организацията на, на неправителствено ниво, неща, които също важат за Европа. Целта тук е да се даде един нов тласък и да се получи една професионална активация и да имаме нужните инструменти, които да улеснят съчетаването на личният живот и кариерата, особено сега, когато сме изправени пред такива демографски проблеми. Предвиждаме да започнем дейност най-вече по въпроса за съчетаване на кариера и личен живот чрез един доклад, който ще бъде изготвен от Европейския институт за равенство между мъжете и жените съчетаването на личният и професионалният живот ще има също така и а, важни последствия за дискусиите на съвета. Една активна Европа. Това е другия ни приоритет, както вече казах. И тук целта е да развием едни иновационни политики за социална интеграция и за активна заедост. С този приоритет ние всъщност ще се опитаме да отворим дебата за гъвкавата сигурност и за назначаването на работа на възрастни хора. Дебатът ще трябва да разгледа и положителните аспекти на професионалната сигурност. По време на нашето председателство ще разгледаме всички фактори, които оказват влияние върху работещите да продължат или да не продължат работа. Ще направим оценка до каква степен економическата криза е допринесла за реформите на пазара на труда, но също така ще се опитаме да предложим един нов подход за бъдещото развитие на пазара на труда в перспектива 2020. И ще направим така, че тези резултати, резултатите от нашия дебат да бъдат отразени в заключенията на съвета. Гражданското партньорство, това е също един от приоритетите, който споменах. Той предвижда различни форми на сътрудничество между централната администрация, местните власти, НПО-та, за да се реализират целите на социалната политика и политиката на заедостта. За всички тези приоритети социалният диалог ще изиграе много важна роля, а също така и обмяната на възгледи с социалните партньори, за съвместното участие и на синдикатите, и на работодателите. На времето нещата може би бяха по-лесни, но сега сме в криза, в тежка епоха и може би сега е настъпил момента да разрешим социалните конфликти, като съчетаем гледните точки, без това да става с възстания на улицата. Полша ще продължи преразглеждането на директивата за майчинството. И изготвяйки този документ, тази директива така иначе не е нова. Вече имаме около 15 на години първоначално действие на директивата. Вече имаме начин някакъв опит – и държавите членки успяха да изградят някакви общи стандарти в това отношение, въпреки че все още има и разлики. Като че ли имаме възможност сега да постигнем компромис. И този компромис ще ни даде възможност да предложим нови решения. Решения, свързани с защита на майчинството и права на родителите като цяло в държавите членки. Искаме да поканим министрите, за да обменим тук техният опит, и добрите практики в държавите членки преди формалните заседания в съвета. Надяваме се, че този дебат ще ни позволи едно ново начало в рамките на директивата майчинство. Искаме също така да стартираме работа по една директива за влиянието на електромагнитното поле. Що се отнася до проекта за изменение на регламента за координирането на системите за социална сигурност, ние ще продължим работа по изготвянето на компромиса. И разчитаме много тук на сътрудничеството на Европейския парламент и другите делегации, за да осъществим тази цел. Смея да твърдя трудна цел. И ще продължим също така работа по проекто директивите за влизането и пребиваването на граждани, на сезонни работници, но също така и на работ, работещите, които са м, по правилата на вътрешно-корпоративен трансфер. ще има по-подробни разпоредби, които ще бъдат подложени на проучване на една работна група. а именно по ПВР и групата, занимаваща се с имиграция и експулсиране. Идеята ни е да имаме едно постоянно и добро сътрудничество с Европейския парламент. Вече имаме такова още от началото на работата по въпросните директиви. Що се отнася до други инициативи, например, директивата за работното време, за командированите работници и някои изменения на директиви за работното време, за да се включат и работещите в областта на навигацията. Нашата цел, както винаги, е да си сътрудничим с Европейския парламент. Така че да изготвим възможно най-добрата позиция. Що се отнася до това, което предварително е предвидено, първото заседание вече се състоя. Това беше едно неформално заседание в Собот. Там започна дебата за нашите приоритети – имаше две сесии. Едната за една активна политика за заедостта и втората за солидарност между поколенията. Надяваме се, че тези дебати ще продължат и в по-нататъчните ни заседания. През септември тази година във Вроцлав предвиждаме конференция на министерско ниво за приоритетите в социалната област. Както вече казах, тя ще се състои в Вроцлав и основната тема ще бъде социалната политика, реформите в тази област и ефективната комуникация в условия на економическа криза. Надяваме се, че освен проблемите в дългосрочен план които, с които ще се борим по стратегията Европа 2020, ще трябва да отреагираме бързо на всички останали събития. Именно защо, за това се предвижда тази конференция през септември в Полша. През октомври в Краков ще се състои Европейска платформа за борба с бедността, която ще стартира дебата за социалното изключване, за борбата с бедността и много важни въпроси, особено в настоящия контекст на криза. Бихме желали по първите два приоритета да имаме конкретни заключения през декември тази година. И в заключение също ще спомена за някои инициативи за равенството на, на възможностите най-вече между мъжете и жените на пазара на труда. През септември във Варшава ще има един конгрес за равенството между мъжете и жените, неформално заседание, където ще се говори за механизмите на съчетаване на професионален и личен живот. А също така ще има една конференция за демографските промени и възможностите за работа. Подканваме ви, всички вие, вие, които се интересувате от тези социални теми, да участвате активно в нашите конференции и дебатите. Благодаря за вашето внимание. Благодаря, госпожо министър. Всички, <laughs> почти всички едва ли не поискаха думата. Ами, смятам и се страхувам даже малко, че ако сега подхванем дебата, госпожа Бенковска, която е министър на регионалното развитие, е също много важна тема и ще ни говори под европейската социална реформа, няма да има въобще време да се изкаже. Така че ви предлагам да променим малко нещата, да дадем думата и на вторият министър. Това е типично за нас, да проявяваме гъвкавост и ще дадем е, думата и на вторият министр, а след това ще дам думата за желаящи да се изкажат. Е, прекратявам списъка с желаящи да се изкажат. Почти всички сте се записали. И след това ще имате една минута и половина да се изкажете. Само координаторите ще имат три минути. Госпожо министър, имате думата. Е, Dzień dobry, witam Państwa. Tak jak powiedziała Pani Przewodnicząca... Благодаря много, госпожо председател. Е, моето Министерство на регионалното развитие се занимава и с, с управлението на социалните фондове. Е, повтарям, че е, е, Европейския социален фонд и неговото бъдеще е, са е, един от основните приоритети на полското председателство. Искам да благодаря на Европейския парламент и по-специално тази негова комисия за всичко, което е направено до сега, особено в доклада на Баркос Бипер. Е, това е солидна подкрепа за работата на полското председателство по Европейския социален фонд. От е, е, самото начало заявявам, че съм готова да сътруднича отблизо с вас, защото в тези времена на криза и на напрежение още повече, че на 29 июни ние е, получихме е, комуникето за е, финансовата перспектива за следващите 7 години. Тези въпроси станаха особено важни и е, много е важно да се упрости, да се дебюрократизира системата за отпускане на средства системата за упражняване на контрол. И в петия доклад по кохезионната политика ударението се поставя върху необходимостта да се увеличи видимостта на Европейския социален фонд. Ние сме напълно съгласни с това. Предишния дебат, който беше проведен преди 4 години, доказа, че за да се подобри тази видимост, трябва да се съсредоточим върху държавите, да се е, подчертае добавената е, стойност. Е, това се отнася както за Европейски социален фонд, така и за фона за приспособяване към глобализацията. Ние анализирахме направеното от държавите членки до сега. Но в доклада на парламентаристите има и други идеи, които ще обсъдим с други държави членки. До сега всички са единодушни, че основната цел на Европейския социален фонд е динамизацията но в е, новото предложение на комисията се предлага по този фонд да се финансира и е, помощ за храна за най-бедните. Това е, отива отвъд постигнатия до сега консенсус и заради това, по това предложение е, трябва да се допитаме до държавите членки. Важно е обаче да разполагаме с повече подробности, за да можем да вземем отношение. Е, днес казах е, в парламентарната комисия по регионално развитие, че се надявам през септември да получим и новия текст, е, с това предложение. Това е много важно за полското председателство, защото е, проекто правилниците ще бъдат в сърцевината на работата ни е, през цялото време, докато Полша е председател на Европейския съюз държавите членки очакват с нетърпение конкретни предложения, за да могат да вземат отношение по тях. Е, трябва да се види е, е, какви ще са средствата по Европейски социален фонд и какви, какво ще бъде неговото предназначение. Отново по Европейския социален фонд искахме да организираме широка дискусия по интегрирания подход към развитието. Мисля, че важен въпрос, който ще трябва да обсъждаме е въпроса за интеграцията на ромите. Е, унгарското председателство е, постави на преден план този въпрос и е, заради това, предвид интегрирания подход, ние трябва действително да приложим този интегриран подход, за да имаме добавена стойност. Трябва интеграцията да става на различни нива и Естествено, отново възниква въпроса за видимостта и въпросът за видимостта става още по-видим след това възниква въпроса за целите на Европейската стратегия 2020, отново в рамките на Европейския социален фонд. Польша е убедена, че политиката по сближаване и Европейски социален фонд са единствените съществуващи сега инструменти, които незабавно можем да използваме, за да се прилага правилно стратегията 2020. Друга важна тема за нас е, е концентрацията на теми. Е, отново спрямо стратегията 2020, предвид следващия финансов период, е, въпросът за условията също ще се обсъжда, за да се използват по-ефективно средствата. За нас като полско председателство е, целесообразното и ефективно използване на средствата е от ключово значение. В противен случай няма да постигнем желаните резултати. Така че е, ние ще бдим за това е, условията е, да се прилагат спрямо всички фондове. Е, след това възниква въпроса за териториалния аспект на Европейски социален фонд. Въпросът не е прост, ние го знаем, но е, самата идея е, да се съсредоточим само върху някои региони и да отчитаме техните потребности е, е особено важен, е, за да може е, средствата по социалния фонд да се използват целесообразно. Е, ще има конференция по териториалния аспект на социалния фонд към края на септември във Варшава и е, се надявам е, да е, сте прочели подробности в брошура, която ви е била раздадена. От сърце ви каним да участвате във всички тези прояви благодарение на участници, на експерти като вас, тези прояви ще бъдат успешни. След това възниква въпроса за е, правилното управление, за подобряване на административния капацитет. Ние правим това за прилагането на социалния фонд и, е, и ще се съсредоточим на този въпрос и по време на нашето председателство. Е, друг актуален е, но понякога щекотлив въпрос е въпроса за фонда за е, приспособяване към глобализацията. В е, парламента вече има чудесен доклад по този въпрос. Той ще бъде опора за полското председателство. Говорим за бъдещето на този фонд е, трябва да се упрости той, е, намаление на административните бариери. Такива очаквания изрази и парламента. И а, е, комисията е, е засегнала въпроса и в комуникето си за многогодишната финансова рамка. Друга идея е, е, този фонд да се разшири и към селското стопанство. Бъдещето на този фонд е деликатен въпрос, е, спорен въпрос и е, ние сме длъжни да е, дадем на държавите членки необходимото време, за да го анализират задълбочено и е, да обсъдят всички направени от комисията предложения упростяване и е най-вече е по-добро съчленяване между двата фонда, социалния фонд и фонда за приспособяване към е, глобализацията. На 19 септември ще има конференция по този въпрос и ви каня да участвате в нея. Сега, колкото до бъдещето на фонда за приспособяване към глобализацията, е, полското председателство взе под внимание е, обсъждането на евентуални дерогации и за това аз е, ви приканвам да сътрудничите с нас, защото а, а, а, временният режим, а, който е наложен а, за провеждането на тези преговори, изисква позотворно сътрудничество между вас и между нас. Още един път ви каня на всички е, съвещания и прояви, които организираме. Ние се надяваме да можем да ви запознаем с резултатите от проведените дискусии е, на съвета по общи въпроси на 16 декември. Имаме освен това заседание на съвета по заедостта и през октомври. Естествено, ние ще ви запознаем с социалния фонд в рамките на политиката по сближаване. Благодаря ви за вниманието. Председателката, пожелавам ви успех. 22 души са поискали думата. Е, бих е, искала да ви помоля всеки един от вас да зададе по един въпрос на един от министрите. Е, но първо ще дам думата на координаторите. Те имат право да зададат въпроси и на двамата министри. Всеки един от тях има право на 3 минути максимално, но не сте длъжни да използвате цялото си време за задаване на въпрос. Господин Ори първо. az ügyek azok jó kézben vannak és folyam. Беше за мен удоволствие да чуя презентациите, но имам няколко въпроса към госпожа Федак първо, а след това и на госпожа Бенковска. Не е лесно да се проучи много внимателно цялото досие по майчинството и най-вече поради факта, че доста от държавите членки са на противоположно мнение една спрямо друга и въпросът е дали да вървим към компромис и как да го постигнем. Може би една официална министерска среща ще свърши това. Електро... Директивата за електромагнитните вълни а, дойде в а, при нас и се надявам, че докладчиците и а, тези в сянка ще могат да си разменят а, визитни картички, за да можем до края на годината да приключим с нея, а също така и директивата за командированите работници, защото това също е една доста значима тема. В средата на дебата сме по а, въпроса за пенсиите и Унгария моята страна започва много задълбочени реформи. Очакваме и бяла книга да се появи по тази тема скоро. Ще бъде добре. Ако можем един нов тласък да дадем и да съживим тази доста съществена тема. Беше много интересно да чуя как се предлага да се осъществява комуникация по време на криза, комуникация, която да е ефективна и ефикасна, разбира се. Е, а към госпожа Бянковска имам следното. Както политиката за сближаване, така и социалния фонд като политика е важно да бъдат на една и съща вълна в своето движение. Наистина има някои доста чувствителни теми, като например разпределението на храни. И всъщност беше приятен един документ с мнозинство в парламента, но пак бихме искали да кажем няколко думи, за да се предпазим от проблеми. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, госпожо а, председател. Добре дошли на, госпожа, на министрите. И Желая на полското председателство много успех в работата му. Не се и съмнявам в отговорността на Полша, но сега отговорностите ви са още по-големи, защото сме в една много тежка криза. Има много малко хора в парламента, в съвета, които биха могли да разгледат и социалното измерение на Европа. Именно за това ви казвам на вас, представителите на полското председателство, че сте се влезли в една много важна за нас област. И ние ще ви помагаме, ако спазвате красивите неща, които казахте. Разбира се, има много въпроси, и думата солидарност за нас тук е много важна. Най-вече, особено за иммигрантите. Има много пол, поляци в моята държава, в, Полша, в Испания. Но не става въпрос само за тях. Имиграцията е обща тема. Вие казахте, че ще се занимаете и с някои директиви, които са непряко свързани а, с тези проблеми. Например, сезонните работници, а, командированите работници и а, работещите при вътрешно-корпоративен трансфер. Ние тук сме убедени, че равенството при третирането трябва да се спазва за абсолютно всички а, хора, които пристигат в Европа не, не би трябвало някои да я пристигат при по-неблагоприятни условия. И тези хора да се ожесточават срещу нас и по този начин ние само насърчаваме расизма. Равенството в отношението е нещо много важно. Говорихте също така за съчетаването на личния и професионалният живот. Също много важен момент. Ако искаме жените да имат възможности за кариера, това не означава, че това означава, че жените не трябва да са задължени да стоят непрекъснато в къщи, защото мъжете им работят непрекъснато. Има също така и друг проблем да видим какви са възможностите пред останалите членове на семействата. Благодаря. А сега госпожа Харкин. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на министрите. Първо, искам да се занимая с въпроса, който тук споменахте, именно солидарност между поколенията. Това е един много фасетен въпрос защото тук трябва да се среточим и върху а, пенсионните реформи. Говорихте също и за продължителността на живота на работа. Но Добре, нямам нищо против. Но, тъй като безработицата е толкова голяма сред младите, как ще съчетаете тези две страни? И искам да ви попитам, как вие смятате да се справите за високата безработица сред младите? Как ще им вдъхнете надежда? Защото когато говорите за солидарност между поколенията, нека да не забравяме, че младите също имат нужда от работа. Говорите и за демографски проблеми. Искам да чуя вашето становище относно тези, кои, за тези, които трябва да се грижат за семействата. И особено сега, при настоящите обстоятелства, когато повечето от нас живеят по-дълго. И как съответно ще помаг... как ще насърчим работа на тези нещо като домашни прислужници, хора, които се грижат за възрастните. И как ще минем от теория към практика? Има много демонстрации, така да се каже. Ето такъв беше и случая с а, затягането на бюджетите. И много хора, справо или без, мислят, че това е наложено от Европейския съюз. Европейският съюз, смятате, спасява финансовата система, без да се занимава с нашите проблеми. Така че ние трябва да видим как наистина действаме, как а, за гражданите, как ще изпратим силно послание. Наскоро при, приехме социалната клауза на, на Лисабонския договор. Това е много важно. Това е важно време за Европейския съюз. Имаме нужда вие председателството да изпрати ясно послание в тези смутни времена. И Споменахте също фонда за адаптиране към глобализацията да бъде приложен и за съскостопанския сектор? Много деликатен въпрос. Можете ли да кажете какво е вашето становище по този въпрос? Благодаря. Си по ce timing мадам euh, Madame Schroeter, puis Madame и ще m'excuse auprès Благодаря. Госпожа Шрёдер, госпожа Фигередо, извинявайте, че не можах да ви дам думата по-рано. Благодаря много. Тази сутрин говорих с госпожа Бянковска вече, така че ще се обърна първо към госпожа Федък. Имам един въпрос, но мисля, че е доста важен. Сред приоритетите на полското председателство упоменахте мобилността, но не навлязохте в подробности по отношение на това какво е разисквано по време на срещата за командированите работници и така нататък. Пък и какви са комис... а, на плановете на комисията. Какви са вашите намерения и каква е позицията на полското председателство по тази материя? Какъв вид решения виждате, за да можем да гарантираме равноправно отношение към всички работници, на работното им място и равно заплащане. Благодаря. Мадам... Е, Благодаря. Госпожа Фигередо, а след това господин Елмар и след това... Първо господин Елмар. Благодаря. Госпожо председател, два въпроса. Съвсем накратко. Тъй като се осложняват социалните въпроси тук. Имахме един пакет предвиден с, заедно с а, едно затягане на бюджета за трети. За, някои страни, като примерно Ирландия, се влушиха още повече а, проблемите, засили се безработицата и въпросът, който задавам тук е следният – какво може да направи председателството? Взимайки предвид тези проблеми. Тъй като тъй, че солидарността да не се окаже просто един празен израз. И второ, най-добро, едно от най-добрите средства за борба с бедността е създаването на заетост. И трябва също така да се създадат и доходи. Миналата година тук приехме един доклад в тази област и искам да попитам председателството какво ще следва. Казахте, че ще организирате конференция през октомври. Предвиждате ли да се предприемат някои инициативи в тази насока? ремплас Господин Аламер, който замества господин Кабнах. Um, uh, uh, Координаторът господин Сабриноки не, не може да бъде сред нас днес, за това го замествам. Мога ли да благодаря на госпожа Федек за изказването. Искам да изразя симпатиите си с Польша за това, че 20 години след солидарност се оказвате заклещени в Европа, което не е най-доброто, може би, мислейки за спомените от солидарност. Но дали не е важно да най-сетне да се разбере, че всъщност Европа създава проблемите, а не ги решава. И си... Дали пък не е добре да кажем, че по-малко Европа е по-добре? а, солидарност между а, поколенията. Може би говорите за по-добро разпределение на данъците. Може би имате предвид също така и а, предвид на увеличаване на регулацията в сферата на трудовото законодателство. Да, обаче а, да, обаче това не доказа своята жизнеспособност. Ето защо аз наричам тази наша комисия комисия по безработицата, а не по заетостта. И все пак в контекста, в който използвате повечето фрази, си мисля, че а, това са доста непродуктивни а, размени на мисли. Американците казват – няма нужда да учим а, тревата да, как да расте, просто трябва да махнем камъните от ливадата, за да си расте спокойно. Мисля, че е време просто да махнем бариерите, огромните препятствия пред европейския бизнес, за да генерираме една просперираща економика. Благодаря. Госпожо министър, ще ви дам думата, но ви моля да бъдете кратки. Още много колеги искат да ви зададат въпроси, поточни въпроси. Ако обичате, отговорете на точните въпроси без общи коментари. Е, госпожо, искате ли да започнете? Може зачна. Ще започна. Ще започна първо с отговор на последния ви въпрос беше зададен важен въпрос по солидарността. Дали Европа не е нашия проблем? Преди две години економическия растеж в Польша беше 7%, докато безработицата беше на най-низкото си ниво от 20 години насам. Ние увеличихме възрастта за пенсия, младите хора имаха работа, дори аутсайдерите намериха някаква работа. Имам предвид хората над 55 години. Днес можем да очакваме коренно различни случаи. Може би хората ще се загубят работата, но не по тяхна вина защото предприятията, където работят, ще бъдат затворени, а семействата им няма да имат просто от какво да живеят това ще засегне хората в най-неравностойно положение. Младите хора, възрастните хора, болните хора или инвалидите. Дали при такива нещастия не трябва да договаряме солидарността между богатите и бедните, но също така и между инвалидите и здравите хора, а също така и между поколенията, за да можем да отговорим на всички тези въпроси е, подготвяме конференция през септември. Ще зададем тези въпроси и на министъра на труда и социалната политика. Ние виждаме, че е, във всички тези области трябва да се търси е, баланс. Сега, специално по директивата за майчинството и в отговор на първия въпрос, ние разбираме, че е, трябва да се търси подкрепа за майките. И да им се даде възможност да съчетаят е, задълженията си на майки с е, професионалните си задължения. Но аз съзнавам колко е важен въпрос за целия Европейски съюз и за това е, искаме е, да продължим работата по промяна на директивата, макар да съзнаваме, че е, намирането на компромис ще бъде много тежка задача. Ние трябва да продължим консултациите с всички заинтересовани страни, трябва да обсъдим въпроса по време на неформалната среща, за която вече споменах за да е, започне нещо ново е, за да се координираме и за да изготвим е, промени. Както казах обаче, тази задача ще бъде много трудна. Емеритур и... Проблема с пенсиите и с е, Бялата книга, която трябваше да бъде публикувана по време на нашето председателство. Дълго преди това, по време на унгарското председателство, ние взехме участие в дискусията по пенсиите. Ние взехме участие в изготвянето на Бялата книга и участвахме в всички конференции по темата. Ние изразихме желанието си да се занимаваме с тези въпроси и след изработването на Бялата книга. Ние сме съгласни с всички забележки, и е, с е, дискусията, при които се казва, че от една страна пенсиите трябва да бъдат гарантирани, но от друга страна трябва да бъдат адекватни. Ние е, схващаме проблема между баланса между пенсионните фондове, но става въпроса за ограничения на прекомерни фондове. Предполагам, че това имате предвид. Когато комисията стане готова с бялата книга, казва, че това ще тяло да стане през ноември, ние с удоволствие ще се занимаем с темите, защото така или иначе темата продължава на национално ниво и то много задълбочено. По време на конференциите във връзка с заетостта и с равните шансове, отново ще се спрем на въпроса за равните възможности за жените на пазара на труда и то не само във връзка с съчетаването на личен и професионален живот, но също така и за равно възнаграждение, за равен труд, условията за труд. Всички тези теми ще бъдат обсъдени. И ние смятаме, че основен принцип в Европейския съюз е, при свободното движение на хората е, и на трудещите се, също така и равното възнаграждение. Ние знаем, че трудно се е, постига съгласие по промяна на директивата за командированите работници. Независимо от това обаче, ние сме за задълбочаването на административната работа и разбира се, очакваме да чуем и мнението на Европейската комисия и нейното становище. За да се задълбочи административната работа, и всъщност е, чрез е, по-задълбочена административна работа ще се е, подобри положението на командированите работници и ние ще подемем с удоволствие инициативата на комисията. Благодаря ви, дами и господа, за вашата подкрепа, за любезните ви думи и това сега инициативата ни за солидарност между поколенията, както и инициативата за борба срещу бедността. Ще работим с европейските институции, с държавите членки, за да постигнем социалните цели, които са включени в инициативата Европа 2020. Е, ние подкрепяме е, всички водещи инициативи е, и включително и европейски инициативи в борбата срещу бедността и отхвърлянето от обществото. Ние организираме годишен конвент, платформа срещу бедността и ще ви запознаем с постигнатия напредък за постигането на социалните цели, които са включени в стратегията 2020 за да е, има постоянен контрол върху целите на национално ниво. Колкото до равните възможности на пазара на труда, ние предлагаме две е, прояви през есента и вие всички сте поканени. Е, първата е традиционна инициатива вече за Полша. Тя се превежда от три години. Това е конференция е, върху участието на жените, тяхната е, професионална роля, тяхното участие в политическия живот. Е, това ще, тази година проявата ще бъде международна с европейско участие. Там ще се засегне и въпроса за равното трудово възнаграждение и липсата на дискриминация, за да има един и същи труд, едно и също възнаграждение. Е, вече отговорих на въпроса за бялата книга, е, солидарността с поколенията как е, да се е, помага на лицата, които се грижат за някой член от семейството. Това е, така социалните измерения на Лисабонския договор. Въпросът е важен и ние искаме да подчертаем и втората точка активна Европа. Бедността в значение значителна част от Европа засяга дори хора, които работят. Така че трябва да има правилна намеса на пазара на труда и политика на сближаване на пазара на труда, особено лица, които са в неблагоприятно положение на пазара на труда. Е, всички тези е, теми е, ще ни занимават в работата на съвета и на конференцията на министрите. Сега, за е, заплатите, за е, правилното трудово възнаграждение. През септември е, е, комисията ще организира конференция на тема какви са тенденциите в трудовото възнаграждение в държавите членки. Независимо от това обаче, на степента на трудово възнаграждение е от национална компетентност. И ние в Польша придаваме голямо значение за това е, заплатите и по-специално минималната заплата е, да бъдат е, обект на споразумение, което да е подписано от е, тристранните комисии. По време на четирите години, откакто работя в, министр... в Министерството, на два пъти постигахме споразумение по минималната заплата. Това е единственото споразумение, подписано през е, последните 10 години, от когато е, ние сме в правителството. От опит знам, е, че е много трудно е, да се реши проблем, който никога не е бил решен, а именно е, как да се съчетават заетост, економически растеж и ограничения и консолидиране на публичния бюджет. Ние предлагаме съвместна дискусия в съвета ЕПСКО за да могат министрите на финансите да се произнесат, те се произнасят по стратегията 2020, но също така е, да е, вземат участие и министрите на труда. Може би това е начин да се намери решение на този сложен е, въпрос. От една страна да се пестят средства, от друга страна да се запази заедостта и благоприятната конъюнктура в Европа през този много труден период. Мисля, че успях да отговоря на всички. Ако обичате, бъдете възможно най-кратки в отговорите си, защото защото в противен случай няма да имаме възможност да отговорим на всички въпроси по, на колегите. Благодаря, госпожо председател. Имаше само един въпрос, който беше зададен относно фонда за, глоб... за адаптиране към глобализацията. Има някои съвсем нови идеи тук относно едно финансиране за хранителната помощ. С финансиране от социалния фонд. А всичко, което засяга фонда за адаптиране към глобализацията, беше решено да се разшири обхвата му и към селското стопанство. Но държавите членки трябва да могат да анализират задълбочено това предложение. Това може да се направи, но само след като сме получили конкретно предложение. Не такъв е случай обаче сега. И след като сме разгледали проектите за регламент, вече ще можем да направим един подробен дебат, за да пристъпим към прилагането на практика. Добре, за да организирам дебата, ще ви помоля да ми кажете кой към кого отправя въпрос. Госпожа Плъм, предполагам, че за госпожа Федак искате да зададете въпрос. Към кого е въпроса ви? Да, благодаря, госпожо председател. Аз се обръщам към госпожа Биенковска, за да осигуря равновесието във въпросите. Yes, Mrs. Fedak. Okay. Аз съм към госпожа Ферек. По директивата за електромагнитното влияние имаше споразумение по първо четене, четене това ли, което смятате, че е най-добре? Защото има там лимити, гранични стойности по отношение на радиомагнитното влияние върху човешкото здраве а, относно конференцията за възрастните и така нататък. Може ли да ни предоставите малко повече информация за това как се нарушават правата на хората? и също така по директивата антидискриминацията. А, извинете, председателката е прекъсва, казва, не дейте по три въпроса да се опитвате да зададете. Ако и половина зададете пет въпроса, няма да получите нито един отговор. Така че много моля, концентрирайте се само по един въпрос. Да, нека да продължа със своите минути и половина, казва изказващата се. Казахте за минимална работна заплата. Само много бърз преглед на това какво смятате а, по въпроса дали трябва на национално ниво минималния доход да се фиксира или не. Да, благодаря, господин Коса. Минута и половина и много ви моля един въпрос само. Към кого е вашият въпрос? Az európai szociális alapokról most lehet кердезни? Може ли да задам един въпрос за Европейския социален фонд? Може ли въпрос по социалния фонд? Един съвсем конкретен въпрос. Доволен съм от факта, че полското председателство иска да разреши този въпрос, защото това ни дава една чудесна възможност да създадем а, равни възможности в Европа като аз съм човек, който живее със своето със своя недък, мога да ви кажа, че процента от средствата, които се заделят а, за а, хора а, като мен е твърде малък и трябва да се поправи по някакъв начин. Много ви моля. Моля ви, уточнявайте към кого се обръщате, защото иначе няма да успеем да отговорим на всички въпроси. Госпожа Кунс. Към кога? Към кого? После тогава. Госпожа Нистрела. Muito obrigada, Sra. Presidente. A minha pergunta é Федак. Благодаря, госпожо председател. Към госпожа Федък ме е отправен въпрос. Бих искала да кажа, че като докладчик на Европейския парламент по прегледа на директивата за майчинството, аз имам така доста високи очаквания а, по отношение на полското председателство. Ние вече постигнахме някои неща с министрите и с комисар Рединг, а комисията по равните възможности ще внесе устен въпрос с дебат в пленарна зала по този въпрос, така че съветът ще може да постигне напредък по този изключително важен въпрос. Освен това ще можем да отговорим и правилно на позицията. Така, да видим как бихме могли да поработим заедно с полското председателство, за да постигнем един консенсус, защото той е жизненно важен. През фиксираните тавани, през всички други елементи, които бяха използвани. Ние в Европейския парламент се надяваме, че ще успеем да постигнем компромис, споразумение, за да излезем от тези трудни времена. И затова очаквам от вас да ми кажете какво полското председателство очаква от Европейския парламент. Благодаря. Томас Ман. Благодаря. Госпожо Федък, казахте, че един от вашите приоритети е да се постигне напредък по отношение осигуряване заетост на всички хора. Аз съм писала доклад за справедливост и а, поколенията. Ще е добре, ако можете да ни предоставите информация от вашата страна за това какво получават като оферта за работа по-възрастните поколения, дали най-високо квалифицираните успяват да си намерят работа и да продължат да работят до по-късна възраст. И заобщо как стоят нещата. Ние знаем, че както възрастните, така и младите са изключително важен, важен елемент от а, социума. Ето, както каза и моята колега преди малко, ние имаме големи очаквания от полското председателство и а, ми се иска да можете да постигнете решения без да демонстрирате а, като демонстрирате, че имате силни организации, с които да работите. Благодаря. Е, et af deres fokuspunkter er øh, myndighederne og NGO'ernes. Господин Кристенсен, благодаря. Говорихте за прилагането на практика на социалната политика от властите и от НПО-тата. Но много често това е ролята на социалните партньори. Каква е според вас тази роля в Европейския съюз? Благодаря за краткостта, казва председателката Стивен Хюг. Um... Благодаря, госпожо председател, госпожо Федък. Ако правилно ви разбрах, казахте преди известно време, че а, директивата по прилагането ще е достатъчно, за да се разрешат проблемите, свързани с решението на съда. Ние обаче не сме съгласни. Ние смятаме, че трябва да бъде ревизирана директивата и предполагам, Предполагам, че ще знаете, че една фирма Атлантко, която е регистрирана в Ирландия, но има офис в а, Кипър, а набира а, работници от Румъния, Унгария и други места. Ето това ни кара да смятаме, че е абсолютно задължително да а, се направи пълна ревизия на тази директива, защото има неща, които се нуждаят от поправка. Благодаря. Е, ако обичате, много ви моля, е, бъдете възможно най-кратка. Извинявайте, че се държа като жандарм, но това просто ми е ролята. Разпочна от питания, чего очекуем. Ще е, започна с е, въпроса за нашите очаквания от парламента по инициативата за отпуската по майчинство. В е, началото още казах, че ние ясно осъзнаваме, че участниците в преговорите имат много различни позиции и е, ще бъде много важно да се излезе от е, тази задънена улица. И ние смятаме, че решението на този проблем е много важен за развитието на социалната политика в Европейския съюз и заради това ще работим по промените в е, тази директива в момента се водят е, преговори с е, всички страни и се надявам да се постигне един е, приемлив текст и по него да има консенсус, но трябва да се знае, че откакто се прилага социалната политика, е, държавите членки е, прилагат е, сходна социална политика, но все пак е различна и заради това в момента трудно се хармонизира подхода. Независимо от това, ние ще направим опит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 остали. Ние е, се надяваме е, всички партньори да проявят гъвкавост. Е, след е, е, така е, първоначалните допитвания до министри ще се опитваме да намерим компромис и е, разчитаме на доброто и ползотворно сътрудничество с парламента. Аз много добре съм запозната с случая, който беше споменат а именно работници, които работят незаконно по цяла верига, дружества, които са наймали такива работници, включително и във Франция, трябва да проявим разбиране е, към това, че е, работодатели искат да си намалят разходите, за да бъдат по-конкурентоспособни, но от друга страна, разбира се, е, трябва да се гарантират легални и достойни условия за труд за работниците, в която и държава да работят те. И заради това ще се опитаме да се занимаем с проблема в духа на диалога между социалните партньори, защото само при съгласие между работодатели и работници ще се намери решение на подобен вид проблеми. Ако те помежду си постигнат някакво решение, е, което да е приемливо за е, страните, то тогава това споразумение може да послужи за основа е, за подобрение. Зададохте ми въпроси за дискриминация срещу възрастните е, тази есен в Вроцлав ние организираме министерска конференция е, е, за политиката на полското председателство в областта на заетостта. Ще се занимаем с демографските промени, равни възможности за намиране на работа и ще вземем предвид промените, които настъпват какво да направим, е, за да се е, осигури приемственост в заедостта е, на лицата в по-напреднала възраст. Ние насърчаваме държавите членки да мислят по този въпрос стратегически и аз мисля, че това е в интерес на всички. В интерес на всички възрастните хора да продължат да работят и се създава план за действие за заетост на възрастните хора. Този план е, ще бъде обсъден е, е, каквато и да е перспективата за демографски промени в Европа, е, е ясно, е, че е, заетостта на лицата, прехвърлили една определена възраст, ще се окаже в дневния ред не само на едно председателство, на няколко последователни председателства. И през нашите 6 месеца ние искахме да, искаме да се средоточим основно върху проблемите на дискриминацията срещу е, лицата, които е, наближават пенсионна възраст. за електромагнитното поле. Е, госпожа заместник председателя на комисията ни зададе въпрос. Е, през юни тази година има, беше изготвен документ на комисията, по време на полското председателство ние възнамеряваме да е, започнем работа на съвета по този въпрос. Веднага искам да ви кажа, че на 15 и 20 юли е, е, работната група по социалните въпроси, която се занимава и с електромагнитното поле, ще работи. Ще продължим да работим и през септември. Надяваме се да постигнем колкото може по-голям напредък до края на годината и се надяваме въпроса да е, бъде включен в дневния ред на съвет ЕПСКО, който ще се проведе на 1 декември 2011 година. И ако всичко се развива благоприятно, е, можем сигурно да получим доклад и по постигнатия напредък, по общия подход. Естествено, че всичко ще зависи от резултатите от работата на работната група, която ще се събере през юли и през септември. Сега, по минималната заплата и минималните доходи, тези въпроси са от правомощите на държавите членки, но предвид мобилността не само на трудещите се, но и на граждани, които не работят, например хора, които предпочитат е, да е, сменят държавата на местопребиваване, когато се пенсионират, е, каква социална защита да им се оказва. Нашето мнение е, че е, лицата, които са работили и които са си плащали данък в която и да било страна, е, трябва да се ползват от социална защита без е, никаква дискриминация във всички държави членки. Благодаря ви. Последното казано от вас трябва да бъде издялано в камък в памета на членовете на тази комисия. Сега, господин първо, сега давам думата на госпожа Плам, после госпожа Скидневска. Госпожа Плам. Е. Е, Биенковска. Благодаря, госпожа председател. Искам да се обърна към госпожа министра Биенковска за Европейския социален фонд. Той вашен фонд ли е в реформата на пазарите, на пазара на заедостта? Искам да попитам дали тя смята, че Европейският социален фонд може да се концентрира върху инвестиране в обучението за нови компетенции, нови компетенции, от които имаме толкова много нужда в настоящия контекст на економически интелигентен растеж. Благодаря. А сега госпожа Скридлевска. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, два кратки въпроса. Нямаме кой знае колко време. В комуникето на комисията за многогодишната финансова рамка се говори за защита и подкрепа на най-бедните и на изключените. Искам да попитам какво е становището на полското председателство по този въпрос. И дали смятате, че Европейския социален фонд може наистина да има една такава активна а, дейност и дали тя ще е ефикасна? Благодаря. Госпожа Моран иска думата. Тя е докладчик по Европейския социален фонд. И сега имате думата. Да, благодаря, госпожо председател. Искам само да, да уточня след малко към други министър а, за електромагнитните полета. И така, сега, по Европейския социален фонд, как смятате да работите, за да а, подобрите системата за квалификации, която изключва младите и то дългосрочно ги изключва от а, пазара на труда? И как ще направите така, че на европейския пазар да се издигне минималното ниво на компетенции на практика, така че да се отговори на новите, новият пазар на труда с нови изисквания, от които имаме нужда. Благодаря. Господин Готирес, към кого се обръщате вие? Добре, госпожа Яж... Язовецка има думата. Bardzo Pani благодаря, госпожо председател. Аз се обръщам към госпожа министър Бянковска. Казахте, че полското председателство иска да предложи едно пространствено измерение, едно териториално измерение, извинете, на Европейския социален фонд. В това отношение ще имаме ли ефективно използване на фонда, най-вече със създаването на десетки и хиляди работни места? Госпожо председател, мога ли да задам и въпроса на господин Козловски, който излезе към госпожа Федак? И така, въпрос на господин Козловски. А, извинете, това е за госпожа Бинковска. Извинете, обърках се, поправя се ораторката. Добре, повтарям. Въпрос на господин Янко Овловски. има ли реален напредък в преговорите, така че в края на 2011 година държавите членки и регионите да имат достатъчно добро ниво на обучение, за да започнат да преговарят с партньорските, споразумението по партньорствата. Господин Дарден, не, значи не. Ще изчакаме. Сега госпожа министра има думата. Благодаря. Благодаря на господин Коза. Напълно съм съгласна с вас, господине. Ние смятаме, че финансирането на проектите, свързани с хората с увреждания по Европейския социален фонд е наистина недостатъчно и че Европейският социален фонд трябва да се ориентира по-добре. Така както съм казвала и преди трябва да проведем един широк дебат за ориентацията на действията на Европейския социален фонд. По време на нашето председателство усилията ни ще бъдат да ориентираме по-добре фонда, за да може той да стигне по-добре за бъдеще до хората с увреждания. Полското председателство ще се постарае да види дали можем да напреднем повече в тази област. Но в рамките на настоящия бюджет, нека все пак да кажем, че след скорошна дискусия ще бъде трудно да направим 100% успояване и ползване на практика на Европейския социален фонд от хората с увреждания. Ще се опитам да отговоря на три от въпросите едновременно. Европейския социален фонд и фонда за адаптиране към глобализацията и връзката им с хранителните продукти. Това е съвсем нов проблем и ще трябва да видим дали някои действия в тази насока могат да бъдат финансирани от Европейския социален фонд в това отношение председателството ще се занимае с темата. А що се отнася до Европейския фонд за адаптиране към глобализацията, както вече казах, всички искаме упростяване на достъпа до този фонд. И второ, съкръщаване на пътя от представенето на искането до момента, в който кредитите се отпускат. Комуникето на комисията не отговаря напълно на тези искания. Така че ще ни трябва да разгледаме отново този проблем. Относно въпрос на госпожа Язловецка за териториалното измерение на този фонд, както всяка кохезионна политика, ние виждаме тази териториална диференциация. Това е единственото решение да се позволи на региона да използва потенциала за намаляване на разликите. И знаем, че в рамките на Европейския социален фонд трябва да се предвидят критерии за по-нататъчна оценка. Темата е много чувствителна за полското председателство. И заседанието през септември ще бъде много важно в това отношение. А сега, относно това същото териториално измерение, искаме да стигнем до всички, които имат нужда този фонд. Говоря не само за Полша. Идеята ни е да стигнем до хората и предприятията, които имат нужда на, местен, на местно ниво. И в отговор на други два въпроса от две депутатки за създаването на работни места и на обучението. Разбира се, Европейския социален фонд има голям опит вече в тази насока, но абсолютен приоритет е да се осигурят едни стажове за обучение, те да бъдат ефективни, но това ще стане само ако става въпрос за стажове на малки групи, организирани по теми, и по а, нива, по региони. Тези стажове трябва да се включат в националните програми за реформи и в рамките на Европейския социален фонд това е ключов въпрос. Много често е критикувана ефективността на този фонд. И мислим, че този фонд може да бъде оползотворен много по-добре с много добри резултати. Особено, що се отнася до създаването на заетост. А сега въпроса на господин Козловски. Ще повторя, повторя това, което казах и в Комисията по регионалното развитие. Напълно е възможно. Ако общата регламентация за фондовете, която бъде представена през септември, се синхронизира и тя да отговори на всички тези фундаментални проблеми. И ние точно това предвиждаме в нашия график за преговорите с следващите председателства датското и кипърското. Така че стартирането на темите, на дебатите по оперативните програми ще започне още по време на полското председателство. Става въпрос за условията за кредити и за кръговото финансиране. Благодаря. Благодаря. А сега давам думата за един последен кръг въпроси. А някои от желаящите са напуснали залата. Госпожа Стайнрук и господин Дероза. Госпожо министър, благодаря. Само да се върна към нещо, което спомена Стивен Хюз. Той беше отговорен неговия въпрос, но преди няколко седмици бях в една делегация от социалисти и раз... Гледахме начина на живот и условията на живот на работници там. А, те ни информираха, че работодателите всъщност отделят пари а, за данъци и за социални осигуровки, а те нямат, а, самите работници нямат представа къде отиват тези средства. Дали смятате, че е възможно нещо такова да се разреши все пак на базата на един социален диалог, защото според мен ни трябва една законодателна инициатива, за да можем да разрушим тези мафиотски структури, които съществуват насякъде в Европа. Предполагам, че като се върнем от лятната си вакансия, ще можем да кажем за много такива случаи, включително и Германия. Не смятам, че социалният диалог много ще помогне тук. Господин Дроза. Uh, thanks very much, um, um, Minister Fedak. Благодаря, госпожо министър Федак. Може ли да ви попитам във връзка с, с социалните услуги от общи интерес? А, така, темата на полското председателство е а, обединяване, кохезия, сближаване. Но социалното включване е нещо много важно. Миналата седмица Европейския парламент предложи е, идеята да има четвърта, четвърти форум за а, социални услуги от общ интерес. Смятате ли, че полското председателство би инициирало поне началото на организирането? Благодаря. Господин Дърден. Е, благодаря, госпожо председател. Е, госпожо комисар, е, госпожо министър, искам да се върнете към платформата за борба срещу бедността. Радвам се, че отдавате такова значение на тази платформа и желанието ви да започне дискусия, особено при конвенцията на срещата в Краков и първите заключения да са готови през декември. Е, радвам се, че е, това засяга и министрите, е, че помощта за храна за най-бедните ще намери решение през няколко, няколко седмици, обаче това не трябва да се намесва в други социални политики. Връщам се на платформата. Доклада трябва да бъде гласуван скоро, но в него се засягат деликатни теми, а именно минималните доходи, аз е, улавям е, положителна нагласа по това, но искам да чуя вашата позиция по друга деликатна тема – деблокиране на директивата е, против хоризонтална дискриминация, която може би скоро ще бъде гласувана в съвета. Благодаря ви. Госпож, господин Бутиерес. И е, след това госпожа Лорен за по-кратък въпрос. Президента, и gracias también a la señora ministra Feda por благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа Федак, че дойде днес да се срещне с нашата комисия. Общо тонът, с който разговаряме, също е много важно, когато говорим за солидарност в Европа и това, че ни трябва още в солидарност, за да избегнем кризата. А да, наистина солидарността не трябва да бъде само сферата на политиките, но и в нашия подход. Е, бях шокиран от това, което казахте предварително, че не обичате демонстрациите, когато става въпрос за социални конфликти. И разбира се, зависи защо хората демонстрират. Така че мисля, че имаме нужда от солидарност към демонстрантите, защото те в крайна сметка са работници и не могат да разберат защо се появи тази криза на първо място и второ, определено не могат да разберат защо решенията а, за преодоляване на кризата не включваха на първо място на наказание на тези, които я причиниха. Знаем колко много безработица има в Европа, колко много проблеми имат най-уязвимите за намиране на работа. Ето на тях трябва да помогнем първо. Какво смятате да направите именно това? Да се увеличи а, качеството или квалификацията на хората, за да могат да бъдат наемани на работа. Благодаря, госпожо председател. В е, духа на въпроса зададен от заместник-председателката на комисията, е, вие говорихте, че е, при електромагнитните полета вие сте постигнали успех на първо четене, но днес още сме далече от крайния резултат, но все пак има една, един крайен срок, има дата, на която окончателно изтича крайния срок. Искам да разбера как възнамерявате да използвате ядрено-магнитния резултат е, при медицински прегледи, защото това е абсолютно необходимо в областта на здравеопазването. Каква е позицията на полското председателство? Знаем, че в окръжното писмо от 2004 година ядрено-магнитния резултат, резонанс беше изключен. Е, още една точка, на която искам да наблегна, е, че е, предвид графика, който е на лице днес, все още сме е, твърде далече да постигнем съгласие на първо четене. Мадам на министр. Госпожо министр, имате думата. Odpowiadając jeszcze raz na kwestię tego, co wydarzyło się. Добре. Относно случилото се във Франция, на работното място. Казвам си, че дори в контекста на преразглеждане на директивата ще бъде добре социалните партньори да се споразумеят по евентуалните промени, които ще бъдат нанесени в директивата. Това ще допринесе за по-добро прилагане на практика на тази директива. А, и трябва да помислим как директивата ще повлияе положително на организацията на пазара на труда. Вярно е, че директивата сега също не е лоша, но има все пак някои вратички, които водят до спекулации, до злоупотреби. И ако някой отклонява част от заплатата и не го привежда в някакъв фонд, пенсионен или какъвто и да било то, това значи, че има незаконни действия. Трябва да помислим и ние трябва да се намесим. Така ще успеем да разрешим поне част от проблема. Това ще послужи за полука на другите а, когато аз говорих за консултиране между социалните партньори, си представях по-скоро преговор на обща позиция. Обща позиция, която да осигури както зачитане на правата на работещите, така и а, останали изисквания, такива каквито ние ги искаме, европейски. А що се отнася до протестите, за които споменах преди, говорих за ситуации, при които се решава проблем чрез социален диалог. Защото ако диалогът се провали, хората излизат да протестират на улицата. И ако правителството на Европейския съюз не спазва достатъчно добрата воля за организиране на един ползотворен диалог между работодатели и заети, тогава хората ще излязат на улицата да протестират. Именно за това насърчаваме социалните партньори да се изразяват открито, възможно най-прозрачно, за да може доклад... отношенията между тях да се превърнат и да залегнат в основата на социалния договор. Ясно е, че всички трябва да споделят последиците от кризата и финансовите институции, и гражданите. Това е въпрос на елементарно правосъдие. Понякога обаче е много тежки за взимане решения, които са необходими. И за това трябва да имаме социален диалог. Разбира се, всеки синдикат, всяко организация на работещи има право да изразява своето становище. Но ще бъде много по-добре, ако имаме едно общо споразумение, което да позволи да се избегнат протести, и да се избегнат тежките последствия на кризата. Относно бедността. Със сигурност ще говорим поне още два пъти. Първо, по време на Европейската платформа за борба с бедността, това ще бъде голяма конференция, организирана на 17 и 18 октомври в Краков. По време на тази конференция Ще се опитаме да разискваме прилагането на действията срещу бедността и е съвсем открито. Каним всички, които са заинтересовани от тук присъстващите в залата, да заповядат в Краков, ако се интересуват от темата. А сега имаше въпрос за изключването на ядрено-магнитния резонанс. Тази директива би трябвало да осигури защитата на всички работещи. Така че ние ще водим преговорите в тази насока, за да сме сигурни, че всички работещи, изложени на електромагнитни полета, ще бъдат защитени. И може би ще бъде възможно да постигнем нещо повече по преди съвета в началото на декември. Благодаря. Аха, jeszcze kwestii e, Имаше също така един друг въпрос, пропусна, ако извинете. за социалните услуги от общ интерес. Тук виждаме, че всички страни участващи в процеса и тези, които предоставят, и тези, които се възползват от тези услуги, и държавите членки, всички са заинтересовани от доброто качество на тези услуги. Има една насока, има а, рамка, която определя как да се изгради качеството, как да се определят стандартите за качество. И тази инициатива е част от стратегия за финансиране на различни социални проекти и съветът ЕПСКО потвърди, че е приял текста през 2010 и по този повод основните насоки на текста са приети като заключенията на съвета. Ще има също така един форум за, по темата услуги, социални услуги от общ интерес. Така ще подготвим участието ни за бъдещия форум. Уча... Покамвам ви да участвате. Благодаря. Госп госпожо министри, за щастие ще имаме други възможности да обсъдим цялостната ситуация. Нищо друго не ми остава, освен от името на всички колеги да ви пожелая успех е, и да ви кажа колко парламент и членовете на нашата комисия е, поемат отговорност в този труден момент да направят от е, вашето председателство успех по въпросите, е, за които вие носите отговорност. Благодаря ви. Е, благодаря ви много. Докато министрите напускат залата, бих искала е, да дам думата на госпожа Ерлик, за да ни запознае с, изменението на становището на комисия ИМКО по промяната в политиката на Европейския съюз по обществените поръчки. Това е, е, е седма точка от нашия дневен ред. Госпожо докладчик, имате думата. Madame Girling.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 Euh, autant pour moi, excusez-moi, je me suis totalement Извинете, извинете, аз греших, аз греших, аз допуснах груба грешка, защото преди точката на госпожа Гирлинг по пета точка, ние трябва да се спрем на пета точка, справяне с преждевременното напускане на училище. Госпожо е, Хонебол, давам ви думата за представяне на измененията. Не, госпожа Хирш. Благодаря, госпожо председател. На първо място бих искала да благодаря на докладчиците в Сянка за чудесното сътрудничество. Миналата седмица се срещнахме в Страсбург. Различни изменения а, постъпиха, всъщност 125, и те са доста интересни, които обхващат всички сектори в съответната директива. Но това е много важна тема. Наистина искам да кажа, че лицата преждевременно напускащи училище а, заслужават да получат изследване а, в големи подробности. 125 проекто изменение. А, е, казах, че има 70 бяха а, съчетани и а, по тях беше постигнат компромис. И така, до тук всички групи се споразумяха по компромисните изменения, както разбира се и самите автори на тези изменения. Обобщихме доста неща. успяхме да слеем някои проектоизменения, които до някъде се припокриваха, пък имаше и други, които бяха доста дълги като текстове, а това е изключително важна тема, както вече споменах. И много важно е да отправим едно много ясно послание към държавите членки. Радвам се, че толкова голям брой от ваши идеи получихме. Ще има, разбира се, доклади от държавите членки обратно към комисията в Европейския парламент, но, за съжаление, нямаме правомощия в тази сфера. Ние като Европейски парламент имам предвид всъщност държавите членки имат всички правомощия в тази сфера и ние трябва да разчитаме тях. Надяваме се, че до тук след този успех няма да а, се промени тенденцията. Но искам да благодаря на всички, че подчертавате, че финансирането е толкова важно или всъщност най-важното, особено по време на финансова криза. Някои държави членки намаляват своите бюджети в сферата на образованието. В някои държави членки са малки съкръщенията на бюджета, други са големи. Но си мисля, че трябва още повече да изострим и, и кристално ясно да направим посланието към държавите членки във връзка с това. Друга тема. Това са децата от ромски происход. Европейския парламент е отдал голяма част от своето време и усилия а, по отношение приемането, разработването и приемането на една стратегия за ромите. Ние трябва да бъдем много последователни. Трябва да а, облечем това, този свой ангажимент с, в един доклад тази стратегия, а, имаше в миналото стратегия с 7 точки, а сега на практика можем да покажем, че ние се обръщаме с лице към проблемите и ги решаваме. След това обучение на учители. Комисията по културните въпроси е много по-ангажирана в този сектор, но ние също трябва да кажем, че трябва да предоставим по-добри условия за обучението, квалификацията на учителите, ако искаме, разбира се, тази квалификация а, да подпомогне на учителите да могат индивидуална помощ да оказват на своите ученици. След това минаваме и през групите с проблеми, с трудности в а, обучението, като че ли се оказва, че повече момчета има с такива проблеми, отколкото момичета. Това е една доста ясна картина. Е, и това е много важно, защото помага на правилното гласуване. И с това искам да благодаря отново на докладчиците в Сянка. Благодаря. Благодаря. Искам всички изказващи се да бъдат изключително кратки. Имам чувство, че заповтарям. Господин Козак има думата сега.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 а да поставя ударението на една определена точка, за да знаем колко важно е държавите членки да приемат планове за национална реформа. И искам да добавя, защото мисля, че е много важно, за хората с увреждания – да се постигне споразумение, споразумеят държавите членки за категориите. Има толкова категории, колкото и държави членки. Това създава проблем и не може да се направи крачка напред, освен ако не уеднаквим тези понятия. Благодаря, господин Готиерес. Muchas gracias, Presidenta. También muy brevemente, primero para agradecer a la ponente su, actitud de entendimiento y de consenso en un informe que, aunque es un informe de opinión, para mí. Es... Благодаря. Интересно е, че имаме с такова становище, такъв доклад. Но Вярно е, че колкото по-добре сме обучени, толкова повече ще имаме възможност да си намерим работа. Работихме много добре, мисля, по този доклад. Постигнахме компромиси на ниво групи. И наистина сблъскахме се много често в практиката с напускането на училище. Сблъскваме се с много други съпъсващи проблеми. Обучението но преподавателите, живота на някои ученици в специализирани центрове. Така че надали бихме могли да се спрем само на една промяна. И тук искаме да направим някои промени, за да гарантираме по-добро е, висше образование. И защото е едно е, висше образование за всички, всъщност една от най-добрите политики за равенство, което съществува в настоящата епоха на криза, мисля, че можем да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 госпожо председател. Искам да се изкажа. Разгледахме всички аспекти на проблема, свързан с преждевременното напускане на училище. Измененията и компромисните изменения, които бяха внесени – са склонни да се движат като че ли в една и съща а, посока и беше сравнително нетрудно да се постигне компромис. Искам да благодаря на, а, доклад, на на докладчиците в Сянка. Нямахме проблеми, освен по Б. Миналата седмица имахме дискусия по а, проблема с ром, децата от ромски происход. Разбрахме се, че не можем да приемем просто резолюция, а да има хоризонтално отражение на тази, в тази политика. Това, по което се споразумехме всички, е компромисната резолюция в настоящия вид тя беше приета. Тя сега се превръща всъщност в е, един чудесен доклад и очевидно ще спечели много масова подкрепа и отново искам да благодаря за добрия доклад и за сътрудничеството. Благодаря. Господин Томас Ман. Томас Ман, Господин Томас Ман. Да. Господин Томас Ман има думата сега благодаря, госпожо председател. Да, благодаря. Благодаря, госпожо докладчик, скъпа Надя. Е, ако ти казваш, че си работила добре с докладчиците в Сянка, предполагам, че си е, разговаряла и с авторите на различните изменения, защото в е, компромиса става ясно, че въпреки всички разногласия сме на една дължина на вълната. Съгласен съм, че въпросът не трябва да се обсъжда само е, с е, Комисията по културни въпроси. Ние също трябва да се занимаем с тези, които са отхвърлени от обществото. С други думи, трябва да се каже на хората това не се дължи само на родителите ви. Е, трябва да се сложи край е, на преждевременното напускане на училище. Е, измененията са много, работата се удължи, трябва да вземем предвид различните позиции, компромисите са добри и важни и както ти каза, Жорж, радвам се, че говорим и за ромите. Не говорим непрекъснато за ромите, но понякога трябва да се излезе от по-общите положения и да се засегнат специфични спецификите. Радвам се, че се постигнаха компромиси. Мисля, че докладът е чудесен. Отново е доклад по наша инициатива. Ще се радвам, ако в един момент той се се обсъди от Европейския парламент и да не се окажем на нощно заседание в понеделник, когато никой няма, никой не ни слуша, поне в някакъв момент да прокараме доклад по наша инициатива. Въпросът е важен, хората очакват конкретни въпроси и за това е важно да има конкретни резултати. Благодаря на всички и по-специално на Надя. For, for på vegne af den grønne gruppe, så vil jeg gerne... Благодаря. От името на зелените искам да благодаря на Надя Хирш за великолепното сътрудничество. Удовлетворени сме от измененията, от компромисните изменения. Томас Ман каза, че този доклад би трябвало да си намери едно добро място по време на пленарното заседание. Може би конференцията на председателите не е напълно съгласна, но все пак това е конкретен отговор, подкрепящ стратегията Европа 2020. И в заключение, наистина, този доклад трябва да се намери добро място. И така, можем да се запитаме как да се борим с ранното напускане на училище. защото всъщност тази превенция е най-добрият начин да се борим с безработицата. Това е най-добрият начин да се гарантира бъдещата конкурентоспособност на Европа. И трябва също да се разгледат и социалните измерения на економиката. Щастлива съм. Ние имаме твърда позиция в този доклад относно държавите членки ние не можем да правим само бюджетни урязвания в образованието. И иначе ще сме изправени пред същинска катастрофа за бъдеще. И други две неща, които са много важни. Имаме нов проблем. Проблем между младите мъже и жени. Много по-често момчетата са тези, които напускат училище преждевременно. Те се превръщат в една подкатегория. Много интересен феномен, защото сега говорим за жени, за равенство на, по, на половете, но ето, че тук разликата е по-скоро в ущата на мъжете. Няма да отнемам повече време. Докладът е великолепен. Благодаря. Благодаря. Госпожо Хирш. След този водопад от хвалби, можете да заключите. Ja, vielen Dank. Also vielen Dank auch für die sehr positiven Rückmeldungen. Да, благодаря много за положителната обратна информация. Наистина беше приятно и се надявам, и се надявам да свършим добра работа и в Страсбург. Темата наистина е много важна, както всички вие казахте. А и за стратегията Европа 2020 и така нататък. След като в социални въпроси не влиза, тогава може би економически въпроси да включим и тогава може и да стане. Има економически индикатори – за постижимостта и резултатността на плановете на действие и, и освен това е на преждевременното напускане на училище. Да, ако поддържате изменението, което касае определене на индикатори, то беше предложено от социалистите и демократите, така поне ще успеем да стигнем до едни общи или е, универсални индикатори, за да можем да сме сигурни, че сравняваме едно и също нещо. И Иначе бих искала да благодаря отново. Ще гласуваме, а след това Комисията по културните въпроси ще гласува едва през септември, така че през лятото може нещо да се свърши а, поне да влезем в контакт с Комисията по културните въпроси. Благодаря. Благодаря ви, е, че всички координатори чуха единодушния апел от страна на Комисията. Въпросът да се обработи както трябва. Когато стигнем до дневния ред, мобилизирайте политическите си групи. И така стигаме до шеста точка от е, дневния ред и даваме думата на колегата Людвингсон за измененията на по неговото становище по Европейския семестър за координиране на економическите политики. Скъпи колеги, госпожо председател, първо бих искал да изразя благодарност към колегите, докладчици в Сянка. Сътрудничеството беше ползотворно. Всички направиха някакво усилие, за да се постигнат компромиси. Аз изпратих списъка с моите препоръки днес и е, там ще установите, че предлагам е, някои устни изменения, е, за да се внесат леки поправки. Сътрудничеството беше отлично. Има изменения, които отиват отвъд правомощията на този доклад за становище. Ние се умяхме да намерим решения. Е, практически няма много проблеми, които все още не са намерили разрешение. Искам да се спра само на едно предложение. Става въпрос за изменение 63. При цялото ми уважение към всички вас, ние не винаги сме на едно мнение. Това обаче е, отива отвъд е, становището, но също така и отвъд правомощите на Европейския съюз. А, именно а, мерки, които посочват а, е, как да се организира а, пазара на труда, каква да бъде социалната защита на безработните. А, аз е, мисля, че подобни изменения подронват е, доверието, което може да се гласува на подобен доклад за становище. И макар и е, да сме съгласни по останалите точки, достоверността намалява на доклада като цяло, защото приложното поле на доклада не включва начина по който отделните държави членки организират социалната защита. Като е, докладчик аз е, е, бих предложил да гласуваме против това изменение, като разбира се, вие сте свободни да гласувате по съвест. А Вие видяхте моите препоръки за гласуване. Очаквам вашите позиции и ви благодаря още веднъж за сътрудничеството. Надявам се то да продължи до гласуването. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Харкинг има думата сега. Благодаря. Наистина чудесни компромиси бяха направени. като че ли се социализира европейския а, семестър, обучението, образованието, квалификацията, всичко това е изключително важно. Освен това, правите всичко, за да може Европейски парламент, националните парламенти и социалните партньори да имат определена роля, която да изиграят, което повишахта тяхната легитимност. В компромисите има и много о, целенасочено движение към постигане на стратегия Европа 2020, така че браво, чудесна работа. Аз мисля, че съм съгласна с вас по измененията, защото те само подобряват текста. Благодаря. Господин Коферати. Благодаря, госпожо председател. С европейският семестър откриваме една координация на политиките ни, за да водим Европейския съюз към този устойчив и интелигентен растеж, е, вписан в стратегията Европа 2020. Искам да благодаря на е, господин Никстън за работата му като докладчик, а също и на всички останали колеги, които допринесоха за изготвянето на доклада. Поздравявам компромисните изменения, които а, наистина съчетават смисъл на всички изменения, като едновременно с това правят текста по-разбираем. Не искам само да се спра на ролята на Европейския парламент в рамките на Европейския семестър и стратегията. Искам също така да влезем малко повече в същността на, стра... на политиките, които трябва да развиваме в рамките на семестъра. И изменения 63 и 69 са все пак още две проблем точки. 63 поискахме да го оттеглим, защото нямаше причини резултат от економическата криза и влиянието върху поли... политиките, бюджетните политики на държавите, да целият, цялата тежест да бъде понесена само от гражданите. Смятам, че ще бъде по-добре да имаме по-различна политика, да имаме по-скоро въвеждането на таксата върху финансовите транзакции. По този начин да плащат повече тези, които са предизвикали кризата, а не европейските граждани. Но тази такса за финансовите транзакции е всъщност е една бюджетна разпоредба, така а, както и други, кои обаче тя не е разисквана от нашата група и за това предложих след тегли изменение 69. При изменение 63 не сме постигнали компромис, но изменение и там се предлага всички помощи, за а, лице, което е без работа, да бъдат ограничени в времето и да има един процес на компенсация за хората, които намират възможно най-бързо нова работа. Разбира се, това трябва да е съчетано с една добра политика по заетост, иначе сме като магаре И държавата не трябва да си позволява в тези гладни времена, ако мога така се изразя, да отпуска до безкрай помощи. Така че аз ще гласувам за изменение 63 и за компромисните изменения кой, които изготвихме с господин Лудвигсън. Благодаря. Благодаря. Това беше господин Булан. А сега господин Коферачи. Grazie Presidente, il collega Ludvinson ha fatto un ottimo lavoro insieme. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че нашия колега е свършил отлична работа, заедно с докладчиците в сянка всъщност. Това е тема, която е много близка до сърцето ми и поради тази причина аз а, внесох едно проекто изменение по отношение укрепването на социалния диалог и институционализирането на срещите между комисията и социалните партньори, като по този начин се дава възможност на социалните партньори да а, покажат и, и докажат своето становище по различните документи, което ще помогне за обогатяването и подобряването на качеството на решенията и документите, които се приемат от комисията. Иначе, ако не се постигне това, може да се получи маргинализиране на социалния диалог и това няма да е добре в доклада по кризите има доста неща, които като текст, като звучене, като че ли са подобни на това, което и тук имаме. Като че ли доклада по кризите беше подкрепен достатъчно много а, и е популярен с доста от формулировките, така че ние можем да се получим от това. Това е първата възможност всъщност да поставим по-конкретни концепции и термини. Но трябва и в подробности да покажем кога и къде ще се прави какво. Лично аз изцяло подкрепям това, като каза господин Коферати и се връщам към изменение 63. Според мен членовете на тази комисия са първи, които се обезпокояват от това, е, че в социалната сфера е, европейския семестър може да създаде впечатлението, че комисията диктува на социалните партньори или на държавите членки в рамките на националното си законодателство какво да направят. Ако гласуваме изменение 63, е, предложено предложени от господин Финблук. Аз, господин Болон, не се произнасям по същество. Може би в някои страни е, ще пожелая да започна дискусия именно на тази основа. Обаче ние, като Европейски парламент, първо казваме, е, Европа не може да е, се меси в изготвянето на социален консенсус и да диктува на социалните партньори какво да направят. От една страна, а от друга страна да гласуваме това изменение, мисля, че ще влезем в тежко противоречие и е, се надявам всички да размислят върху целесъобразността на това изменение. Включително и господин Болон да вземе предвид е, това, което той каза, че е, иска да отегли това изменение. това изменение може да бъде обект за обсъждане във вътрешната политика на страната му, но не и тук. По е, елементите за компромис разгледах ги внимателно. Искам да направя два предложения. Може би ще кажете, че се меся в е, чужди работи, не в моята работа, но все пак съм ги погледнала. По изменение Д. Е, мисля, че е, доста неща бях е, казани отново, но все пак се стига до леко повторение. Е, е, особено когато говорим за принципа за субсидиарност на социалния диалог. Въпросът се засяга вероятно за втори път и за това место е, това, което в момента се чете на английски, във втората част, според мене, можем е, само да се позовем at, от level, level т.е. на всички нива, компромиса постигнат във втората част, че трябва да се е, търси отчетност и компромис на всички нива. Това е първото ми предложение. В е, изменение ХАШ е, господин Кабнор, разбирам, че искате да споменете и бизнес сектора, но откровенно казано, аз мятам, че когато говорим за социални партньори, бизнес сектор е достатъчно добре представен. Или може би трябва просто да се напише, включително и синдикатите, е, предприятията и неправителствените организации. Според мен и двете формулировки са удовлетворителни, но не може два пъти да се повтаря едновременно и работодатели и бизнес сектор. Кои са работодателите? Бизнес сектора. Това е. е кажете. Quería dirigirme al колега Булан para decirle que Personalmente, estando muy de acuerdo con su enmienda 69, да, беше споменато правилно, че има разногласия по 69. Нямам нищо против да, се, да, се, да гласувам за, но по аргументацията ми се струва, че можем да кажем, че каквото се отнася до 69, това се отнася до 63. Това е европейски семестър. Тук става въпрос за нещо съвсем очевидно. Това не е съответстващо на становището. Ние трябва да направим нещо, защото това проекто изменение не може да бъде гласувано, защото противоречи на духа. Ние говорим тук за европейски семестър все пак. Е, и към господин Булон, това е по-скоро процедурно като проблем. Трябва просто а, да се справяме с проблемите едно по едно и по-скоро е процедурна грешка, ако нещо друго изобщо. И господин Лудвиксон сега. Благодаря. А, господин Була също иска думата. Може би ще е по-добре да му я дам. Да, по 69-то изменение казах защо се оттегля. Още повече този механизъм за такса всъщност е неопределен, така че ще бъде преждевремен, твърде прибързано сега да говорим. А относно прилагането в социалната политика, Европейският съюз в своите препоръки, бюджетни препоръки към държавите членки и най-вече най-задлъжнялите държави членки, се намесва навсякъде в бюджетната политика на държавите членки. Бихте ли ми обяснили къде са границите на подобна интервенция? Например, тя, ние даваме препоръки за събирането на таксите, данъците, кадастра и всякакви други. Разбира се, трябва да спазваме принципа на субсидиарност, но, не, ми, но смятам, че напълно в рамките на европейския семестър и на политиката за добро управление да засегнем по-подробно всички тези теми. Добре, казва председателката. Няма нови аргументи. Господин Лудвиксън има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за вашите становища. Разбира се, ще помислим. По компромисите и хаш, по 63-то изменение, тук съм твърд в позицията си. Защото това не е част от нашите компетенции. Имаме суверенни държави членки, които се взимат свои решения. И следователно оставам твърд по тази точка. Поддържам позицията си, защото това не е част от компетенциите на европейския семестър. И се притеснявам също, че това може да отслаби нашия доклад. Ето това е. Благодаря ви и ще видим какво ще се случи. Остават няколко часа преди гласуването. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви. Надявам се да вземете предвид предложенията, които ви направихме за компромисните изменения. А, така. Така. Ще а, гласуваме по проекто становището утре. Сега пристъпваме към седна точка от обществения ред, от, от е, дневния ред, а именно е, проекто становище на госпожа Гирлинг е, по модернизиране на политиката на Европейския съюз в областта на обществените поръчки. Госпожо Гирлинг, имате думата. Um, благодаря, госпожо председател. Разбира се, искам да благодаря първо за на докладчиците Сянка за усилията и за сътрудничеството. Доста компромиси постигнахме, което не беше лесно. А, има едно широко, една широка подкрепа за а, този доклад. Имаме седем изменения, които са пред вас и мога само да кажа, че има едно общо съгласие, че е много важно а, да бъдат променени и модернизирани обществените поръчки, за да могат да се превърнат в стимулатори и поддържници на а, заетостта, но не просто и е така заетост, а качествената заетост. А освен това, какъв ще е ефекта върху малкия бизнес и така нататък. Някои изменения малко излизат извън обхвата. Така е, защото а, еко въпросите, опазването на околната среда са инстинкт за някои хора, но разбира се, предполагам, че доста от еко съображенията ще се появят там в собственото мнение. И така, нека да кажа, че е много важно да запазим всичките добри качества на а, обществените поръчки. Госпожо председател, вие казахте за а, дублирането, за припокриването и така нататък. Да, това е нещо, а, по което всички сме съгласни. А, доста от шената на Европейския парламент също така посочват, че трябва да се постави в рамките на целите на стратегия 2020 а, всичко това, т.е. обществените поръчки. Нещо, по което обаче не можахме да се споразумеем, очевидно касае процеси, а, на, а, принципите по това по какво да определяме и да оценяваме. Разбира се, ще има изменения, но възможностите са там в списъците за гласуване. Ще можем да се справим, мисля аз. Мисля, че това е нещо, което бе така доста стабилно като наше становище и го предоставяме на водещата комисия. Благодаря, Стивен Янг. Благодаря, госпожо председател. Специално за госпожо Гърлинг. Аз искам отново да се върна към встъпителните думи, защото аз имам проблем наистина по това становище с встъпителните думи. Въпросите, които са свързани много близки до нас, но не са включени в компромисите, е, позобаване на конвенцията ИЛО, особено 94, за клаузи за заетост в публични контроли. Това е оставено на страна страни е, по-скоро умни критерии, отколкото да се изпълняват критерии. Това също може да бъде цел. Въпроса е, за подизпълнителите, е, също така и човешките права, гражданските права, независимо от това дали от лява или дясна гледна точка. Аз съм малко разочарован. Аз имах свой представител, когато се говориха компромиси, обаче моите основни проблеми ми не са взети по внимание. Сега аз искам да подкрепя, моята група да подкрепи не всички изменения, но искам да се гласува в крайна креща против това становище при окончателното гласуване. Искам да задам въпрос към членовете на Народната партия във връзка с е, изменение 40. Е, това е представено от членове на Народната партия. Предлага се разделно гласуване. Това е свързано основно с втората половина на изменението, което е свързано е, с, с социалния аспект на обществените поръчки. Искам членовете на Народната партия по-отделно да разгледат това и просто настоявам да не го подкрепят, а просто да гласуват против тази част на изменението. Аз мисля, че това е горе-долу. Имам още един въпрос на господин Ори за промените в Унгария във връзка с Националния закон за обществени поръчки. Мисля, че има по-скоро намаление, отколкото подобрение на прозрачността вследствие на изменението на закона. Може би господин Ори може да ни каже нещо за това какво става в Унгария. Благодаря ви. Господин Ори не е на списък на тези, които ще се изкажат. Ще видим дали ще иска да се изкаже той. Ще видим. Thanks a lot. Um... I think, Steven, you might have... Благодаря. Стивен, може би наистина трябва пак да разгледаме неща. Повечето от тези изменения ще бъдат гласувани като компромисни, но може би ще трябва да изчакаме с препоръките до края на гласуването. Няколко забележки. Ние, зелените, имаме проблем по изменение 22 на социалистите. И проблема е не толкова намерението на изменението, колкото езиковата формулировка, защото то казва, призовава към включване на а, тези, които предлагат услугите в освобождаването. Това според нас е малко опасно и може би ще ще заплаши правото на самоуправление на местните власти. И за нас е много важно да запазим извън тази схема на самоуправление тези, които предлагат подобни услуги. Но така че нямаме нищо против а, целта, но просто трябва, може би, да се преформулирам. А по изменение 67 съгласна съм с е, целта му, с намерението, но предлагам устно изменение, защото е всъщност компетенция на държавите женки да казват как ще се санкционират. Вместо да се казват договорните власти да ам, решават, по-скоро да кажем компетентните власти и така нататък. Но да запазим идеята. Това е общото изменение, което аз искам да предложа. И последна точка по публично-частното партньорство. Има много различни гледни точки. Предлагам да се заличи целият параграф. Последната причина, а именно, че на европейско ниво не трябва да даваме преференции на дадени решения тази насока. Трябва да останем на една логична позиция. Това отношение също върви изменение 71, а именно, че обществено-частният сектор всъщност не представлява, може би, най-добрият модел за договорно ниво, защото това е един начин на действие, но аз бих предпочел за това да се замахне това позоваване в този параграф. Мисля, че като цяло това становище е добро. Аз съм също и в комисията ЕМКО. И смятам, че ако успеем да подчертаем правилните акценти, и да използваме, да подсилим нашите а, цели, нашите социални цели тук, бихме могли наистина да се възползваме от това становище. Аз съм склонна и ние зелените сме склонни да го подкрепим. Госпожа Хирш, а след това господин Клар. Ähm, Благодаря, госпожо председател. От името на господин Кройцман искам да направя изявление. Господин Кройсман иска да благодари първо на автора на становището за чудесното сътрудничество на АЛДЕ, групата, за която подкрепи всички изменения. Така, обществените поръчки, това са нашите препоръки трябва да се превърнат в стандарт за социалните грижи и да бъдат символ на ефективност и прозрачност обществени договори са, а, да, да се превърнат в обществени договори, които да подпомогнат повишаване на жизненото равнище. Разбира се, трябва да има и критерии за задължителност, които обаче може да повишат разходите за властите. А разбира се, критериите за субсидиите – а съжалявам, а, от кабините има молба да намали темпото дамата, която чете в момента. Така, на второ място. Този проблем не е толкова проблем на изменения в директивата, а на практически указания. И едва ли не курсове за квалификация, за повишаване на квалификацията на а, представители на местната администрация по прилагането правилното на социалните критерии. Разбира се, пред, а, съществуващите законодателни разпоредби в а, а, общностен мащаб трябва да се а, направят някои изменения. Господин Кройцман не вижда никаква причина а, за изменения в следващата част, но трябва да се разследва много внимателно а, въпроса с праговите стойности. Е, а, да, а, ор, европейското тър, търговско право в частта му за търговете наистина има нужда от по-нататъчно развитие, но за момента можем само да използваме съдебната практика на съда, за да се повиши достъпа на малките предприятия до а, тези търгове. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. В а, началото се говори за а, публичните а, поръчки като един сериозен инструмент за стимулиране на развитието. Разбира се, регионалните и местни а, власти трябва да имат достатъчно гъвкавост, за да могат а, да, подпо... да а, използвайки този инструмент, да подпомогнат увеличаването на заетостта здрав... здравето в, на трудовия пазар на една нация зависи изключително много от това какво се стимулира да бъде произвеждано. Ето защо бих искал да подчертая един конкрет, чрез един конкретен случай на, в, от моя избирателен район съвсем наскоро една огромна компания в Дарби загуби огромна държ... обществена поръчка, а, която беше спечелена от германска фирма Siemens. Вече 1400 работника са освободени, още много ще бъдат, разбира се. А не знам дали това е помощ, която а, има нещо общо с прес, а, фонда за приспособяването към глобализацията. А, може би и австрийски фирми ще бъдат подкрепени по същия начин, но работниците от Дарби едва ли ще повярват особено много, че това е целесообразно. Да, разбира се, че има инструменти за преквалификация, но те по-скоро биха си запазили работата. А защо да? Защо а, трябваше да премине в с поръчката, след като знаем, че през последните години Германия и САЩ а, съдиха Сименса за доста апетитните е, средства, които предоставяше на различни лица, които взимат решения. Е, знаем също и за 2 милиарда такива а, суми. Но искам да помоля чрез тази комисия, съвета и комисията да направят необходимото, за да са сигурни, а, че Симен ще бъде разследван. Аз не казвам, че настоящият спечелен от тях а, търк и е, е въпрос на корумпирани практики, но за парка, за подновяване на парка, но аз бих поискал да бъде направено изследване, въпреки а, това, че ме прекъсват в момента в името на обществените поръчки, модернизирането на обществените поръчки, ние трябва да направим така, че всичко да е ясно, точно, чисто и над масата. Благодаря. Е, Благодаря ви. Е, искам съвсем накратко да взема отношение. Мисля, че това, което става в Сименс, беше подробно разгледано през последните години. Имаше е, ревизии, финансови ревизии, намеса на политиците, за да се избегнат подобни корупционни практики. Сега, специално по доклада, ясно е, че е, подходът, е, който е избран от докладчика и нашия подход не съвпадат. Е, докладчика се съсредоточава основно върху пазара, докато ние настояваме за това е, да се търси е, е, социална цел и искаме това да бъде отразено и при обществените поръчки. Нещата не си противоречат непременно, те могат и да се допълват взаимно. Е, имам предвид това, което каза докладчика е, за нещо чисто иновационно, социално, за защита на околната среда, че това е нямало нищо общо с обществените поръчки, че ние нямаме думата по този въпрос като парламентарна комисия. Това е странно. Е, ако нашата комисия не прилага такива критерии, ми се струва доста дръско. Второ, госпожа Хирш е, каза това, което господин Кроцмани е написал, е, така че не искам да приемате лично това, което ще ви кажа, но все пак, ако в, е, в встъплението в доклада е, се вижда каква е целта на обществените поръчки, а именно целта да бъдат добри условия на труд и стабилни работни места, тогава е нормално социалните критерии, обществената среда също е, да бъдат взети под внимание, когато се е, отдават обществени поръчки тогава, разбира се, е, трябва да се говори и за подизпълнението е, и за е, спазване на минимални условия за труд. Това е много важно, за да бъдат устойчиви работните места. И заради това категорично искам да подчертая отхвърлянето на обществено-частното партньорство във вида, в който е изложено то в изменение 70-71. Ние ще гласуваме за тези изменения. Е, и е, после искам да кажа, че ние ще подкрепим всички изменения, които вървят по-скоро към умни критерии, отколкото към изпълнени критерии. И аз мисля, че е, е отпус, от, спазването на критериите е, ни отдалечава е, е, от отдаването на поръчките на най-низка цена, докато умните критерии ангажират обществените органи за да има устойчивост. Има прекалено много отрицателни примери, защото при обществени поръчки се прави и социален дъмпинг и дъмпинг на заплатите. Ако целта на Европа 2020 трябва да се стремим всъщност да постигнем тази цел, тогава трябва да имаме предвид обществото, а не да го оставяме на страна и защо да оставяме на страна социалните аспекти. Господин Балтасар има думата. Grazie Presidente. Io vorrei iniziare complimentandomi con la relazione. Благодаря. Госпожо, госпожо председател. Благодаря за сътрудничеството Докладът включва много важни концепции и говори за важната роля на обществените поръчки на ниво растеж, економически растеж, нещо от което Европа има нужда. И идеята е също и да упростим процедурите, като спазваме критерии за прозрачност и справедливост. По-гъвкавия достъп на малките и средни предприятия до обществените поръчки, тъй като в повечето случаи те са изключени или са с много ограничен достъп. Това също е много важно. И споменавам всички тези въпроси, но те са само детайли – а има и други, например административната тежест, ролята на обществено-частното партньорство. Не трябва да заклеймяваме а, и да го очерняме. Вярно има рискове, но не може всеки път, когато говорим за доклади, първо да се средочаваме само върху евентуалната корупция. След това поправянето, коригирането на някои процедури. Какво трябва да направим? Да насърчим ефективността и социални критерии, които също да участват в обществените поръчки. И ние ще гласуваме за това проекто становище. Много е важно да го направим, да го направим сега. защото това е първото подобно становище. Надявам се то да повлияе и на работа на комисията ИМКО. Заедно с социалистите си мислихме, че ще постигнем и други заключения. Но все пак, нека сега да се сръточа на тези изменения 40. Ако се позоваваме на а, правата на хората с увреждания, да. Но ако става въпрос да опитваме тук да разширим тези критерии за абсолютно всички сектори на обществените поръчки, не. Защото всеки тип обществена поръчка, за всеки един от секторите, било то транспорт, било услуги и така нататък, си има свои специфични характеристики. И ние не можем да се опитваме да налагаме правила, въжащи за абсолютно всички. И трябва да вземем предвид тези специфики, когато формулираме нашия текст. Ако, още веднъж повтарям, тук искаме да помогнем някои по-слаби категории, да, но иначе няма да подкрепим НП. Така че искаме утре да гласуваме. Мисля Коферати. Господин Коферати. Благодаря, госпожо председател. Поводът е важен. Поводът е важен. Важното е в края на краищата да се придаде плът на принципа, който е вписан в е, началото на доклада, а именно, че обществените поръчки са важни за постигането на целите на Европа 2020. Не става въпрос просто за промяна в системата на обществените поръчки, а просто да бъде доведен до край тази система, да се финализира тя. Така че е, има е, критерии, е, които не могат да отпаднат, без които не можем да се лишим или да подценим. Първия критерий е определенето на приложното поле, критериите, които ще наложим спрямо офертите от страна на предприятията. Ние не можем да посочим като критерии само намаляването на себестойността. Това е важна цел, не е достатъчна, за да се е, гарантира ефективна работа, е, защитата на всички, е, които работят в предприятието. Не сме сигурни, че това ще бъде и економически стимул сега за социалните критерии, за околната среда. Ако избегнем това, е, тогава няма смисъл да говорим изобщо за зелена економика. Е, трябва да има. Е, това е първата проверка за това доколко с доколко има последователност в нашите критерии. Сега говорим за веригата на обществени поръчки през последните десетилетия се удължава тази верига. Сега тук обсъждаме процедурите. Ако продължим в същия дух, няма да бъдем последователни. И накрая, е, санкции. Мисля, че би било грешно е, да се е, мисли за санкции, които да е, е, се различават помежду си. Е, има наднационално ниво, е, но е, по силата на определено правило, ако не се спазват критерии, тогава санкциите да са хоризонтални и да засягат всички държави членки. В е, противен случай може да възникне конкуренция в областта на обществените поръчки. Е, тогава ще има основания за санкции, но те трябва да бъдат еднакви за всички. Ако искаме да не благоприятстваме дъмпинга в някой случай. Госпожо докладчик, ако обичате, бъдете кратка. Защото все още имаме много работа по дневния ред. Ако обичате, вземете думата, може някой после пак да поиска думата след вас. Yes, thank you. Thank you, Madam Chairman. I... It's, it's all really been said. Да, благодаря, госпожо председател. Мисля, че всичко вече е казано наистина трябва да има баланс между пазара и социалните аспекти. Това са обществените поръчки. Но имаме различия в това къде смятаме, че е най-разумно да се постави това равенство. Бих искал да помоля членовете на парламента да помислят за социалните аспекти. Аз а, ще уважа това, че вие може да не сте съгласни, може да искате а, да залечите някои части, казвайки, че те нямат място. Там разбира се, че имат място. Много е важно да вземем нещата в свои ръце и да поискаме а, а, някои е, а, разяснения за това какво представлява според ЕНП а, обществената поръчка. Защото а, доста голям е опита вече е натрупан от държавите членки и той не може да се каже, че е много положителен. А, не вярвам, а, ако а, от първа ръка а, отречете на това становище, че ще направите много добро. Разбира се, че конкретно говоря за онези въпроси, които са изцяло а, екологични, а без социален елемент. Мисля, че имам един ясен а, списък за гласуване. Мисля, че има широка база и ще видим на къде ще вървим. Благодаря. Благодаря. Ще гласуваме утре. Имаме още три точки по дневния ред. Извинявам се, но все пак нека да побързаме. Точка 8. Стратегия за умения в работните места. Има много важни изменения. Колегата е Регина Бастус. И имаме 365 изменения тук. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Този Проектът доклад е много обширен и едновременно с това много интересен. И със сигурност ще имаме и ще трябва да имаме задълбочена дискусия. Имаме ключови препоръки за държавите членки относно новите компетенции, които трябва да имаме за създаването на нови работни места за следващите 10 години. Това е голямо предизвикателство. Това предизвикателство беше е, ясно очертано с огромния брой изменения на 300. Много интересни изменения. Благодаря им. Тези изменения в някои случаи допринасят с нови идеи, в други случаи вече подсилват идеите на доклада. Понякога има повторения, и за други има отклоняване от ключовото послание, едно разпиляване. Ще се спра на измененията, които бяха направени относно обучението по време на целия живот, на компетенциите, на признаване на дипломите в зависимост от нуждите на пазара на труда също по-добра комуникация с учебните заведения и по-добра професионална преквалификация. Също така повече средочаване върху новите технологии, върху науките, технологиите, и набирането на кадри за сектора на услугите, като ресторантьорство, здравеопазване и други. Имаме също така стратегията 2020, устойчивото развитие и цялото кодифициране, което се изисква от тази стратегия. И имахме също и едно съсредоточаване Е, върху най-уязвимите групи, например е, възрастните хора, иммигрантите, жените, децата. Да се засегнат също и теми като малки и средния бизнес, е, мобилността, създаването на заетост, създаването и увеличаването на растежа, да насърчаване на новите предприятия, премахване на административните бариери и насърчаване предприемаческия дух. И както почехме да очакваме, една от темите беше засегната по-подробно. А именно гъвкавата сигурност. Това е тема, която а, беше разглеждана още от самото начало. Разбира се, аз също така ме включих като напълно изходна част от а, тази идея, от моя доклад, защото гъвкавата сигурност винаги е била важна, според мен – и че националните мерки трябва да се адаптират към социално-економическия контекст. И също така, със сигурност няма единна рецепта, която да се използва навсякъде по един и същи начин. Тази тема беше разглеждана с доста голям плам от някои колеги. Аз лично ще се опитам да изиграя ролята си като докладчик – да постигне широк консенсус по този въпрос. Така че тази деликатна тема да не ни раздели, а да по-скоро да ни събере. И да може да можем да продължим да уточняваме и разясняваме нещата в този доклад. Намираме се сега в сърцевината на един много важен въпрос. Няма място за съмнение темата е много деликатна в някои политически групи. Това изисква допълнителна политическа координация, има голям брой изменения, каза. И ние анализираме много внимателно всички тези изменения. Те са част от изработването на компромисни текстове. За сега се очертават поне 34 такива компромисни текста. Можем да приемем повечето от тях и очакваме конкретни резултати от комисията Реги, културата на положенските въпроси, Реги и така нататък. И в началото на септември ще помоля ново заседание с докладчиците в сянка, за да можем да направим една по компромисна редакция на текста. До тогава вече ще сме ги отработили. Благодаря. Благодаря, казва докладчицата. Mulțumesc, doamna președintă, ca Благодаря, госпожо председател. Като докладчик в сянка за групата на социалистите, искам да кажа, че съм внесла 70 изменения и тези изменения покриват следните стратегически линии в доклада които така или иначе отново подчертават значението и необходимостта от мерките, които трябва да се вземат. Напълно съм съгласна с госпожа докладчика за това, че трябва да има мерки за хората в най-неравностойно положение. Е, съвсем накратко ще представя стратегическите насоки, които имам предвид равни възможности, равен достъп до образование за всички. Е, разбира се, аз също надълго и нашироко говорих за гъвкава сигурност. Това е важен инструмент за модернизиране на пазарите на труда в е, рамките на реформите на пазара на труда е, трябва да се засили социалната защита, обещетенията при безработица е, да се подобрят, подобрят обществените услуги за заетост. Едновременно с това аз говорих и за сегрегацията на пазара на труда. Приветствам предложението на комисията по работното време защото смятам, че всеки работник в всички държави членки трябва да бъде защитен срещу прекомерна работа, която ще навреди на баланса между частния и професионалния живот, но ще навреди и на неговото здраве, и на неговата сигурност говоря също така за положението на мигриращите работници. Аз съм се спряла и на дискриминацията на полов принцип и смятам, че социалната економика е нещо важно. Говоря и за това, че много производства се изнасят извън Европейския съюз. Трябва да се регламентира поведението на мултинационалните компании. Говорих и за Европейски социален фонд трябва да се спрем на предупреждения за компетенциите. Образованието през целия живот трябва да стане действителност в Европейския съюз. Трябва да мислим и за нови умения, които да вървят ръка за ръка с устойчивото развитие. Мисля, че Европейския съюз трябва да насърчава всичко свързано с околната среда, с защитата на околната среда, за да се е, е, улесни намалението на емисиите на въглероден двокис. И искам Европейската комисия да включи е, като нови е, ключови е, компетенции връзката с с всичко свързано с околната среда и устойчивото развитие. Аз разбира се говорих и за външната политика, когато говорим за етостта и професионалното обучение. Аз съм убедена, е, че заедно с останалите докладчици, с госпожа докладчика ще постигнем необходимите компромиси, е, които да очертаят е, е, ръководната линия на Европейския съюз. Е, Искам да благодаря съвсем накратко на, на докладчика. Наистина структурирано, точно, ясно какво ли да кажа за тези над 300 изменения, обаче ще е хубаво да видим какви ще бъдат компромисите. Някои от измененията, които предлагам, касаят, например, достъп до финансиране за малките и средни предприятия, политическата рамка за работещите и така нататък. Неформалното учене. Това е нещо интересно, което мисля, че може да влезе в рамките на годината на доброволчеството, кое, която имаме в Европа. нещо друго, което ми е много интересно е във връзка с, с, с а, зеления сектор, именно зелените работни места. Едва ли много често го а, споменаваме това, но а, изтичането на мозъци беше упоменато от няколко колеги и това е проблем за доста държави членки. А, а, моята колега Хирш а, спомена и за зелените а, работни места и се надявам, че ще ги сложите някъде в своите компромиси. Благодаря. Е, Благодаря. Съвсем накратко. Бях изброени точки, които аз също подкрепям. И смятам, че можем да постигнем много добри компромисни изменения. Хубаво е, когато има компромисно предложение, да се свържа с нас по-бързо, за да протича комуникацията. Искаме също така да наблегнем повече на стратегията за нови компетенции и заетост. Имаме изменения в това отношение и вече в един инициативен доклад взехме решение и сме се е, занимавали с предложението на комисията по този въпрос. И тези изменения трябва да го отразят. Трябва също да внимаваме. стратегията за нови компетенции и заетост да не се занимава само с високо квалифицираните места, но също и на по-низко ниво. И това трябва да се адаптира и към хората, които са с ниски компетенции. Има също така една устойчива економика. Тези два елемента са важни. Надявам се да бъдат споменати в нашите изменения. И се надявам също така докладчика да ги вземе предвид в компромисите. Благодаря. Благодаря. Госпожа Бастус. Благодаря, госпожо председател. Е, колегите, които предлагат изменения, повториха това, което се опитах да уточня в стъпителните си думи. А, интересът е ясен и очевиден. Много теми са разработвани вече от Комисията по заетост. Ние се спряхме на тези въпроси и при економическата и социална криза, която преживяваме. Е, мисля, че това, което казаха колегите, е, трябва така винаги да, да, да, да не го забравяме, защото в края на краищата е, ние трябва да подготвим европейската економика за предизвикателствата, които ни очакват. Е, в е, документа на СФЕДОП ние ги изпреварихме, но това е един краегален камък, за да се станат ясни всички промени и за това, че те са предизвикателство за нас. Ние трябва да адаптираме професионалната и социалната си сфера към новото време, към новата епоха, е, е, някои от моите тревоги са засегнати в документа на комисията. Сега е, парламента отново изразява своето безпокойство, но всъщност мисълта ми е, че темата е много обширна. Трябва обаче да се съсредоточим върху най-важното. Сега, в предложените изменения аз откривам едно безпокойство с сътрудничеството на докладчиците в Сянка и на всички, които предложиха изменения, с които ще се опитам да се съобразя. Ще включа всичко това в компромисните изменения, по които работя. Ще ще гласуваме доклада в комисията на 19 септември. Имаме време. Другата седмица някои колеги ще бъдат или в държавите си членки, в техните избирателни райони, или са членове на делегации. Е, мисля, че е, трябва идеята да се конкретизира с имейли, е, но искам да се срещнем на 6 септември с докладчиците в Сянка, за да можем да направим първи обмен на мнения по текста на компромисните изменения, а до тогава трябва да се търсят нови компромиси, за да сближим позициите си. през септември ще е, е, се е, срещнем, за да обсъдим въпроса по същество. Благодаря ви. Благодаря ви. Изцяло ви имаме доверие за компромисите. Сега по член 18 от, нашата, от, от дневния ред говорим за изменение на регламента за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Госпожо докладчик. Благодаря, госпожо председател, за разместването. Предложението ми е да се приеме по опростената процедура. Няма изменение. Предлагам го, защото този регламент касае разширяването до 31 е, декември 13 е, година. Това са 18 месеца. Е, верно, че има и лятна почивка и така нататък. Това е кратък период от време всъщност. И ако ще предлагаме някакви изменения, едва ли ще имаме време да постигнем съгласие. Освен това, комисията ще формулира предлож... изменение по фонда за ам, приспособяване към глобализацията, но а, ние трябва да имаме своята, своите предложения, освен това ще има и резолюция. Така, този регламент не само разширява полета, полето, т.е. периода от време, а също така има и две други неща. Каква е причината за удължаването на срока? 9% е средния процент на безработицата. Прогнозите за 2011 и 2012 касаят стойности над 9%, което показва, че нивото е високо. А този фонд е един добър фонд, добър инструмент за борба с безработицата. Повечето от държавите членки, които реагираха на консултацията, вярват, че е съвсем правилно да се удължи на срока на приложението. Но а, не знаем точно дали са мнозинство или голямото мнозинство от държавите. От 2012 нататък а, в комплексни споразумения с, с а, съвета сме, а, пък и не знаем от а, полското председателство, не получихме така ясно послание за това дали а, съвета подкрепя или не, или изобщо каква е позицията, но се надявам да се изясни в най-скоро време. А, не може да надминава 500 милиарда фонда на година. се казва 133 а, милиона беше през 2008 година и въпреки, че а, се увеличава сумата, която се иска, не смятам, че това може да е някаква заплаха, защото наистина не са чак такива големи сумите. Благодаря. Благодаря. От името на социалистите и демократите искам първо да кажа, че споделям вашето предложение за предлагане на дебата в пленарна зала, за да дадем съгласието си възможно най-бързо за този механизъм за криза, но също така и да се възползваме от възможността да имаме резолюция пред комисаря, което ще бъде добра база за бъдеще. Споделям тревогата ви за дебатите в съвета. За съжаление, както видяхме и с полското председателство, нещата са малко прибързани. И по тази точка трябва най-вече да сме наясно за, с позициите на отделните държави членки. По въпроса за разширяването на механизма към селското стопанство, тъй като има един ангажимент да се намали бюджета на ОСП. Всички останали политики трябва да а, включат цели дялове от ОСП. Едва ли не. такъв е случай с фонда за адаптиране към глобализацията. Та, тук селското стопанство е едва ли не влиза в един хоризонтален план и трябва да видим как ще напредваме в това отношение. И още повече, че ако искаме да разширим механизма и към селското стопанство, влизаме в едно измерение на глобализацията и на излизането от криза, че можем да стигнем до противоречие и да поискаме да включим в този фонд всички ситуации, свързани с преструктурирането тук и там. Така че това бихме могли да кажем в предложението за резолюция. Надявам се да успеем да я гласуваме паралелно заедно с подновяването на механизма за кризата. И се надяваме, че в съвета нещата ще протекат отговорно. Знам, че комисията е тук. Някои колеги искат ли да участват? Господин Була? Не. Госпожа Шротер? Не. Добре такъв случай от комисията. Имате ли какво да кажете? Не. Добре, чудесно. Госпожо Харкин, нещо искате ли да кажете? Не. Парфе. Ало. Euh, Ми перфектно. Добре. Моля ви, не тръгвайте, не тръгвайте. Имаме още работа. Имам съобщение на председателя. В тези условия, при тези обстоятелства, Крайен срок, внасяне на измененията. Чакайте, обърках се вече и аз, казвам председателката. Но? Не за изменение. точка. В такъв случай ще гласуваме по тези условия. Госпожа докладчик, госпожа докладчика ще ни предложи предложение за резолюция с, съгласувана с комисията, при, е, върху която ние бихме могли да се произнесем. И така, връщам се на съобщенията. Първо, искам да ви кажа, че в досието за единното разрешително за работа и престой. След последния триалог, който се състоя на 22 юни, постигнахме споразумение с съвета. И ще поискаме валидирането тук. След това споразумение постигнахме споразумение между двете комисии, които си сътрудничаха добре в последните етап, благодарение най-вече на докладчика, което означава, че Комисията по правата, Либе, ще трябва да, да адресира за председателя на Корепер е едно писмо, което отговаря, разбира се, на формалностите за процедурата по съместно взимане на решения, за да посочи нашето съгласие. Не знам дали докладчикът иска думата. Имате. Yo estoy totalmente de acuerdo con la interpretación que ha hecho la presidenta, señora presidenta. Да, изцяло съм съгласен с това, което казахте, госпожо председател. Единственото, което искам да кажа е следното. Двете най-важни искания от нашата комисия са спазани от Комисията по граждански свободи, от съвета и от комисията, но това не беше благодарение на моите усилия, а на усилията на председателката на комисията. Благодаря ви е, всъщност, да, това беше иерархията и колективния ум, така че се радвам от постигнатия резултат. Вие получихте много важни съобщения, които няма да ви изреждам. Вие сте се запознали с тях и в трета точка на нашия дневен ред ви предлагам да приемем проект протоколите от нашите заседания от 24-25 май, 6 юни и 15 6 юни. Ако няма възражения, не съм получила, ги смятаме за прияти. Благодаря ви. Е, спазихме е, сроковете. Ще се видим утре в 9 часа с картата за гласуване. Приятна вечер!